и коментари по този въпрос няма. Назначението се счита за утвърдено. Промени в дневния ред. Дами и господа, окончателният дневен ред беше прият от председателския съвет на 9 декември в съответствие с член 173 окончателният дневен ред ви е раздаден. Няма промени по отношение на програмата за понеделник и вторник. За сряда групата на Европейската народна партия Християн-демократи помоли за доклад от господин Сайер за контрол страна на държавите членки върху изпълнителните правомощия да бъде включен в дневния ред. Дам думата на господин Сайер да направи предложение в този смисъл. Да, господин председател, както казахте, нашата група моли регламента за изпълнително правомощие да бъде включен в дневния ред. Това не е поискане на моята група, но поиска на няколко други групи които подкрепят тази идея, подкрепят е, и е, становището на Комисията по правни въпроси. Бих искал да напомня на колегите, че измина една година от влизането в сила на Лисабонския договор и този регламент за изпълнителните актове е нещо, което постигнахме след една година много трудни преговори. Делегираните актове, изпълнителните актове са изключително важен въпрос за парламента и сега, след една година, можем напълно да осъществяваме тези права. Мисля, че би било добре да можем да приемем този нов регламент. Също така бих искал да споделя с вас, както знаят колегите, това, че ситуацията в съвета беше много трудно. Две блокирани, блокиращи малцинства. Ето защо мисля, че е разумно това да мине максимално бързо. В този доклад са отчетени всички правомощи на парламента. Моля всички колеги за тяхната подкрепа. Председателят, благодаря. Подкрепа за това предложение господин Хане Свобода. Заповядайте. Господин председател, Нямаме възражение да се включи тази точка в дневния ред. Искам само да посоча, че в някои комисии а и в нашата политическа група има някои опасения, що се отнася до конкретните разпоредби. Във всички случаи е необходим краен срок за внасяне на измененията, така че да можем да гласуваме най-късно в четвъртък. Искам да посоча, има все още някои дискусии и не мога да кажа предварително дали ще има съгласие или не. Дебатите ще последват е, и благодаря за вниманието. Uh, Всичко е подготвено. Трябва да изчакаме гласуването. Има ли някой, който да се изкаже против предложението? Няма. Кой е за това предложение? Благодаря ви. Кой е против? Въздържали се? В сряда ние ще проведем разисквания и пленарното заседание в сряда ще продължи до 9 часа вечерта. Измененията следва да се внасят до 10 часа сутринта на 15 декември. Гласуването ще бъде в четвъртък. Второ предложение от групата на социалистите и демократите. Групата би искала устните въпроси към съвета и комисията за економическото управление, член 9 от Лисабонския договор, да бъдат включени в дневния ред. Госпожа Тротман ще направи предложението. Благодаря, господин председател. Всъщност, моята група би искала двата устни въпроса във връзка с, с доклада на работната група и доклада по економическото управление да бъдат включени в а, програмата. Член 9 на Лисабонския договор ни дава този прерогатив и това правомощие да прилагаме хоризонталната социална клауза и по-конкретно, по-конкретно проучването за социалното въздействие за основните насоки, имащи отношение и засягащи нашите граждани. Господин Монка, председател на Европейската на европейските синдикати ни предупреждава за въздействието върху заплатите и пенсиите. Политическите причини, поради които правя това искане от името на моята група и е, че ние не сме показали в момент, в който говорим за регулирането на пазарите, ние трябва да се произнасяме не само по въпроси свързани с пазара, но и по въпроси, имащи отношение към добруването на нашите граждани. Надявам се, че колегите ще подкрепят това искане за включване в дневния ред. Председателят. Сега искам да поканя някой, който да се изкаже за. Благодаря, господин председател. Става дума за отношенията между трите институции и в този смисъл искам да подкрепя предложението на колегите. Тему вноскови. Ви... Някой иска ли да се изкаже против предложението? Не виждам. Който е за, моля да гласува. Против? Въздържали се? Предложението, дами и господа, се приема. Двата устни въпроса ще бъдат включени в дневния ред за сряда след обяд. Заседанието ще продължи до около 9 часа вечерта. Няма промени в дневния ред за четвъртък. С това окончателният дневен ред се приема и можем да преминем веднага към първа точка от дневния ред, а именно едноминутните изказвания по член 157. Драги колеги, ако някой иска да остане с нас,